Откривам втората част от заседанието на Комисията по правата на жените и равенството между половете. Продължаваме с дневния ред. Първо, приемане на дневния ред. Бих искала да ви помоля да погледнете дневният ред, защото има предложения за промени. Например, е, точка 13 има искане за нейното отпадане от дневния ред. Госпожа Комай, която е представителка е, по въпросите на поставяне на равенството на половете на преден план в комисията АВКО, е решила да не внася изменения и по нейно искане точка 13 ще бъде махната от дневния рез. 14 та точка госпожа Заборска по нейно предложение решихме да разгледаме тази точка на следващото заседание на нашата комисия. Така че 14 та точка се отлага. 15 та точка. Това е становището на госпожа Яна Кодакис и поискане на госпожа Яна Кодакис отлагаме и тази точка за по-късно. Тоест, накратко, точка 13 отпада, а точка 14 и 15 ще бъдат обсъдени на е, едно от следващите ни заседания. Ако нямате възражения, можем да приемем дневния ред с тези изменения. Няма възражения. В такъв случай стигаме до трета точка от дневния ред. Искам да ви информирам за две заседания. Първо на 13 ноември, това е утре, ще се проведе среща на Интерпарламентарната комисия на тема как да улесним живота на европейското семейство. Заседанието ще се проведе утре и всички са добре дошли на него. На 1 декември ще има публично изслушване от 3 до 6.30 след обед. организирано от Комисията по рибарство. Темата на изслушването ще бъде жените и устойчивото развитие на сектор рибарство. Онези, които се интересуват от темата, ще бъдат добре дошли на това публично изслушване. Сега четвърта точка от дневния ред – одобряване на протоколите от 28 и 29 септември – Ако няма възражения и забележки по протоколите, които са пред вас във вашите папка документи, ще сметнем, че тези протоколи са приети. И така стигаме до пета точка от дневния ред. Стратегия на Европейският съюз за приобщаване на ромите. Това е много интересна и много актуална тема. А, ние сме водеща комисия по тази тема. И госпожа Ярока е докладчик от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Госпожа Ярока ще ни представи доклада заедно с предложените изменения, а утре ние ще гласуваме по него. И така сега давам думата на госпожа Яровка. Благодаря, госпожо председател. Няма да отнема много от вашето време. Искам да кажа, че за мен е голяма чест да говоря като докладчик от името на Комисията по граждански свободи, защото ни работим усилено за осигуряване правата на, ромите. Обсъждали сме този въпрос и по-рано и за мен не беше трудно да обобща постигнатото. Тук се има предвид подкрепата, която получихме. Какво се опитахме да включим в този доклад? Когато прочетете доклада, ще видите, че в него са добавени редица правни доводи, Описано е това как трябва да изглежда институционната рамка. Има политически препоръки. И едва ли може да се добави нещо повече. Но най-важното послание на нашата група депутати, пък и на целия парламент в последствие, ще бъде да се обърне внимание на високата безработица сред жените роми почти 60% от ромите, примерно в Унгария, работеха по време на а, управлението на Комунистическата партия, а, но сега безработицата е много висока. Какво също а, разбрахме от направените изследвания? Тези жени се сблъскват с дискриминация. Не може обаче да се сравнява тяхното положение с дискриминацията, на която са подложени мъжете от тази общност. И за това аз предлагам пет изменения към текста на Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. В първото изменение е, е, се препоръчва работа като самонаети и а, интегриране на ромите в пазара на труда, защото, както казах, безработицата сред жените роми е много висока. Изследванията показват, че последиците от това положение за функционирането на ромските семейства са много сериозни. Жените се грижат за семейството, те се грижат за децата. Много по-трудно е а, да се променят а, стереотипите на мъжете. И смятаме, че нашата стратегия именно трябва да бъде приобщаване а, на ромските жени, което ще бъде в полза на, за децата. Тъй като понякога се оказва много трудно а, за ромските семейства да функционират а, в европейските условия и съгласно европейските стандарти. Необходимо е да се осигури економическата устойчивост на тези семейства, защото ако не бъдат приобщени към обществения живот ромските жени, ако те не бъдат партньори на всички нива на взимане на решения, няма да постигнем това, към което се стремим. Затова се надяваме, че ще постигнем много по-сериозно овластяване на е, организациите на ромските жени. Надяваме се също така, че и на местно, национално и международно равнище жените трябва да участват при взимането на решения. Те са не само, както казах, стожерите, стълбовете на ромското семейство, но също така могат да бъдат много полезни в е, малките общности. Изследванията показах, че малкото ефективни организации на а, е, жените роми са много ефективни в своите действия. Третото, което ще кажа, е свързано с това, което казах на самото начало, че нямам, не може да добавим нещо много към този доклад по равенството на половете. А равенството между половете е една от главната, главните цели на стратегията. И аз се надявам, че съвета и комисията ще се отнесат сериозно към тези приложения – за преодоляване на дискриминацията във всички области, за която работи нашата комисия неотклонно. И последното, което искам да кажа, са данните. За да ви знаете, че разполагаме с много малко информация по отношение на ромската стратегия за приобщаване на ромите, би било много добре, ако можем да измерваме как върви прилагането на взетите решения, да разполагаме с информация, която ще ни позволи да усъвършенстваме нашата стратегия. Говориме за един период от 20-30 години и информация за свършеното ще бъде абсолютно необходима. И накрая, разрешете ми да ви поканя утре. Знам, че вие се интересувате от е, научните изследвания по въпроса. Утре двама а, е, а, е, един а, от България, който изследва въпросите на а, а, ромите в България, а, и а, Кароси, който също изследва положението и в Унгария, и в, в италянските лагери. Те утре ще представят резултатите от своята работа и ще ви бъдем изваредно признателна, ако вие присъствате на това заседание на заседанието на Комисията по гражданските свободи. Благодаря. Благодаря, госпожо Ярока. От името на комисията искам да ви благодаря за поканата да участваме утре след обед. Искам да благодаря на госпожа Ярока, знаете какви познания и какъв ангажимент демонстрира тя по този въпрос. Важно е, естествено, да се повиши осведомеността за положението на ромите в тяхната цялост, в тяхната бедност, липса на образование. Много се радваме, че госпожа Ярока разглежда особено положението на ромските жени и ромските деца. Благодаря. Сега давам думата на членовете на комисията. Госпожа Корнелисен поиска думата първа. Моля. Um, um, Благодаря. Благодаря, госпожо Иарока. Това е един много добър доклад. Вие сте експерт в тази област. Подкрепям всички изменения. Нещо, което ми липсва обаче в този доклад е и което ще е много важно да се включи темата с а, размяната на добри практики. Добри, дори в Холандия, където няма ромско население или поне не а, големи малцинства. И нищо няма да промени положението на ромите, независимо какви мерки ще бъдат предприяти. Обаче добре добрите практики да бъдат разпространени да се види как се действа на общинско ниво. Те трябва да бъдат насърчавани да обменят своите цели и мнения. Нещо такова може би трябва да се включи в а, текста. Относно процедурата, свързан с тези изменения – Доколкото разбирам, това са измененията, които вие ще представите в Либе. Но ние също ще гласуваме по тях тук. Не знам дали има някаква възможност за нас да внесем допълнителни изменения или може би това ще се обсъди по време на съдателя на координаторите, но нека да знаем и ние какво се случва. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Корнелисен. Давам думата на госпожа Пайк от комисията. Благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа Ярока за изготвянето на този доклад и въобще за работа, която е свършила тя в тази комисия в парламента като цяло. Нейният принос към темата за приобщаване на ромското население. Ще има изслушване в рамките на комисията тази седмица по този въпрос и може би ще ви дам основна информация за работата, която ние сме свършили. Въпросът свързан с аромите. Ние знаем колко ам, ужасна дискриминацията, пред която те са изправени. Повечето от тях живеят в изолация, в бедност и при лоши условия. Въпреки всичко, през 2000 година Европейския съюз прие директивата за борба срещу дискриминация възоснова на происход или ам, религия. Повече може да се направи, за да се информира повече обществото за стоеността на това законодателство. Ние работим с а, органи, съответните органи в държавите членки. От политическа гледна точка през 2008 година комисията публикува анализ а, на правните инструменти, на политическите механизми, които на европейско ниво могат да окажат подкрепа на държавите членки и мерки, които могат а, да са в полза на ромското население население. Но много повече трябва да се направи от страна на Европейския съюз и в частност от държавите членки, за да бъде тази дейност по-ефективна. Ние направихме един анализ на това, което е постигнато през последните години и в своето съобщение комисията се насочва върху економическото и социално интегриране на ромското население. Ние подчертахме колко важно е в тази област да бъде включен въпросът за равенството между половете. Както господин Йорка каза, ромските жени, ромските девойки са дискриминирани в това отношение. Има голяма степен на безработица. Също те са подложени на домашно насилие трябва да се фокусираме в нашата работа и върху тези аспекти. Трябва да има равнопоставеност между половете и сред ромското население. В своята стратегия комисията включи няколко приоритета. Първият приоритет е даване на независимост. Независимост на жените и девойките да е, решават своето бъдеще. 75% Um... Има много жени, не само сред ромското население от а, мигрантските а, среди, а, които няма достъп до трудовия пазар. През септември Европейската комисия реши да изготви вътрешен механизъм, чрез който да се анализира първия етап, в който участват и държавите членки първи етап, в който се предвиждат средства от структурния фонд. Ще говорим по този въпрос и с Либе. Надяваме се до края на а, годината да бъде решен този въпрос. До април Европейската комисия ще изготви съобщ... съобщение, една рамка, отнасяща се до приобщаването на ромите. Това ще бъде а, с препратка и до стратегията 2020 година в нейните части за образование и растеж. Ам, работа на тази комисия и на госпожа Ялоко ще е много важна и в бъдеще. Много ви благодаря, госпожо Пайк, за тази информация. Преди да дам думата на госпожа Ярока, е искам да дам информация относно въпроса на госпожа Корнелисен. Координаторите в нашата комисия решиха през юни да не правим собствен доклад, а да приемем изменения тук, които после ще бъдат добавени към доклада на комисията Либе формално ще приемем измененията и след това те ще бъдат добавени директно към комисията Либе. Крайният срок за измененията в комисията Либе е в началото на месец януари. В комисията Либе се очаква да има гласуване през февруари. Сега ще дам думата за заключителен коментар на госпожа Ярок. Моля. Благодаря, госпожо председател. Много се вълнувам от работата и оценявам високо вашите позиции работата, която вие извършвате. Надявам се, че в следващите няколко месеца ще имаме документ, който ще се нрави на много хора. Ако ми позволите сега. Един от основните елементи в моя доклад в страни от економическия аргумент е как може да се даде възможност на ромите да работят, как можете да участват на трудовия пазар по по-добър начин. Много хора смятат, че директивите, които са приети, не могат да свършат работата. Само директивата Рейс може да. Директивата за, за, за расовата равнопоставеност може да реши проблема на ромите. Ние искаме да подмогнем комисията да ги улесним максимално. Трябва да има инструменти, които да доведат до облегчаване на положението на ромите в Европа. Всички, които проявяват интерес, трябва да разпространят това послание максимално далеч, на максимално широка основа. Ще имаме няколко визити в различни държави и там ще можем да видим как местните органи, които се борят за равнопоставеност, се опитват да разрешат проблема с дискриминацията на място. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Ярока. Утре ще гласуваме по измененията, които ще бъдат представени на комисията Либе, преди тя да разгледа доклада. Преминаваме нататък по дневния ред към точка 6 лицето на бедността сред жените в Европейския съюз. работим по силата на правило 50 заедно с комисията по Заетос, Докладчик е госпожа Плумп. Тя е от името на нашата комисия, а от комисията по заетост отговорен докладчик е госпожа Цимер. Бедността сред жените е нещо, на което ставаме свидетели в целия свят. Има една феминизация на бедността. Виждаме и в Европейския съюз ще има една феминизация на бедността. Искам да дам думата на госпожа Плум, за да представи доклада. Моля. Thank you very much, Mrs. President. Благодаря, госпожо председател. Още от самото начало искам да заявя, заявя, че съм а, много доволна от това, че съм докладчик по този важен въпрос – въпрос, който трябва да се реши с наша помощ на европейско равнище. Това е доклад по собствена инициатива и бих искала да благодаря на всички ви за вашата подкрепа в организирането на публичното изслушване през септември по тази важна тема. По отношение на доклада, трябваше, разбира се, да зачитам процедурните правила на Европейският парламент – и сега а, бих искала да ви представя някои от тези е, страни на доклада, които са в резултат на а, публичното изслушване през септември, определят лицето на бедността сред жените в Европейския съюз. Първо, а, бедността е триизмерно а, явление с три гета географско, а, а, което се отнася до а, пола и а, а, което се отнася до поколенията. Сега знаете, че всички страни приемат мерки за строги економии, за да коригират последиците от финансовата, економическата и социалната криза. Значи необходим е цялостен анализ, обаче преди да се приемат конкретните мерки за економии, като се вземат предвид аспектите на равенството на половете. Жените са жертва на преструктурирането, особено в обществения сектор. Много от тях остават без работа. Кризата засяга особено тежко възрастните и хората с увреждания. Те са най-уязвими. Трето, най-сериозни са щетите, които кризата нанася на най-уязвимите групи, които са ощетени, така да се каже, по много линии. Става дума за групи, примерно като мигранти, иммигранти, е, самотни майки, членовете на етническите малцинства и така нататък. Ние е, предлагаме няколко теми, които според нас са интересни в рамките на бедността сред жените в Европейския съюз. Първо, феминизацията на бедността е въпрос, е, на който предлагаме да се обърне сериозно внимание. Но смятам, че Европейският парламент, заедно с Европейската комисия, трябва да приемат харта за правата на европейските жени. Тази харта а, трябва да а, почива на най-широки консултации с а, а, всички заинтересовани страни. И разбира се, страните членки трябва да взимат предвид нуждите на жените, когато те планират мерки за изход от кризата. Вторият аспект е свързан с социалната защита и заетостта, за да може да се борим с бедността на жените. Радвам се, че нашата комисия работи в тясно сътрудничество с комисията по заетостта и социалните въпроси. Тази комисия вече е приела становище по този доклад. А, третият аспект на въпроса се отнася до а, съчетаването на семейният живот и труда във връзка с бедността. Подчертавам значението колко важно е да се помогне съчетаването на частния живот и труда. Тук идва въпроса за детските заведения. В рамките на това, което беше прието в Барселона, където се определиха цели за постигане до 2010 година. Но тези цели съвсем не са постигнати. Четвъртият аспект се отнася до бедността сред по-възрастните жени. Трябва да осигурим достатъчна социална сигурност на жените, които се грижат за болни, възрастни е, е, или увредени членове на семействата, включително възрастни жени, които получават твърде ниски пенсии. Петият аспект се отнася до въздействието на насилието, свързано с жените и неговото въздействие върху бедността. Става дума за насилието в рамките на семейството. Шестият аспект се отнася до социалния диалог и гражданското общество и тяхната роля за борба с бедността а, е, сред жените. Необходим ни е ефективен социален диалог. И седмо, необходимостта от достатъчни средства за борба с бедността the structural funds and in particular the... Тук трябва да се споменат структурните фондове и особено Европейският социален фонд. Важна е и ролята на специалните програми, които трябва да бъдат разработени, за да се стимулира активното приобщаване на жените към пазара на труда и осигуряването на специфични мерки за тяхната квалификация – така че да могат да изпълняват работи в рамките на стратегията за 2020 година. Готова съм внимателно да изслушам всички предложения, ще работя с докладчите девсянка. ще взема предвид вашите съображения и предложения. Знам, че трябва да спазвам процедурата да се придържам към процедурата. Не знам, че ще има много изменения към този доклад. Накрая бих искала да ви благодаря и да кажа, че очаквам с интерес вашите изказвания по тази важна тема. Много ви благодаря, госпожо Пломб. Сега ви дам думата за изказвания. Първа в списъка е госпожа Греджинска. Имате думата. Благодаря, господин. Госпожо председател, аз искам да взема думата от името на моята колега, госпожа Барбара Матера, която е докладчик в Сянка от ЕНП по този доклад. Госпожа Матера. Ще чета на английски. Стратегията до 2020 година ще бъде включен въпросът с правенето с бедността и това е много важно по отношение на равенството между половете, като имаме и предвид финансовата и економическа криза в Европа. ромското население е изложено на по-голям риск на, в изпадане в бедност. Трябва да бъдат изготвени стратегии и програми в тази насога. Докладът обхваща различни сфери на интереси, като включва и лицето на бедността сред женското население. Относно а, пен, пенсиите, достъпа до здравно осигуря. Също така въпроси свързани с езика и етническата принадлежност. Трябва да се гарантира, че правата на жените се спазват и тези права да бъдат зачитани от партньора им или бащата на децата им. Това е моята твърда позиция, че няма нужда да се изготвя специална харта за правата на ромските жени. Жените имат същите права, както и мъжете. Ние трябва да имаме същите права като тях в социалната система и в економиката. Политиката за равенството между полове трябва да бъде прилагана навременно в нашите държави и членки и не трябва да се засилва процентът на жените изпаднали бедност сравнение с процента на мъжете, изпаднали в бедност. Ще е важно а, да се съживи економиката, специално в а, селските райони и могат да бъдат а, включени жените в тези дейности. Жените, както и мъжете, се преселват в други държави и търсят работа. И трябва да се гарантира и ам, тяхното здраве на работното място. Трябва да се оказва подкрепа на жените или жертва на насилие. Също така има много жертви на изолация и бедност. Трябва да се наблюдава показателите за бедност. Трябва да включим и а, обществените университети. Трябва да има и безплатен телефонен номер, който да се обслужва на различни езици. Трябва да има и специално звено, което се занимава както с здравните, така и с психологическите и економическите проблеми на жените. Трябва да се осигури защита и на бременни жени и жени, страдащи от хронични болести. Благодаря ви. Вам пак много ви благодаря за позицията. Давам думата на госпожа Майснер. Моля. Thank you, chair. Благодаря. Да, аз всъщност съм докладчик в сянка от името на АЛДЕ в комисията по заето. Сега взимам думата от името на госпожа Антония Първанова, която е докладчик в сянка тук в Комисията по правата на жените, ще прочета какво е написала тя. Като докладчик в сянка искам да благодаря на докладчик за извършената работа. Тя отразява многообразния феномен на бедността много е важно да се отчитат различните модели на действие, за да се стигне до най-уязвимите жени в обществото, за да се отчитат различните нужди, освен това на мъжете и жените. И за да се отчете широкия контекст на женския живот. Трябва да се подчертае необходимостта от развитието на европейско законодателство за борба с неравенството на половете и законодателство, което да доведе до подобряване на економическата ситуация на жените. Това е от госпожа Парванова. Благодаря от нейно име. И сега от мое име, съвсем накратко, онова, което споменавате в този доклад е много добро. Споменавате феминизацията на бедността. Много важно е да се спомене този елемент, защото бедността е проблем основно сред женското население. Е, исках да добавя това. Това е важно да се отбележи в доклада. Благодаря, госпожо Майснер. заместник председателя госпожа Моран има думата. Благодаря, госпожо председател. Първият пункт, за който искам да спомена, за който сигурен съм всички много добре създават, но ние специално в комисията по правата на жените трябва да работим за спиране увеличаването на бедността сред жените, защото колкото повече нараства и бедността изобщо, толкова повече жени са, биват засегнати от нея. Има една истинска пауперизация на жените. И именно този процес трябва да бъде обект на нашето внимание. Жените именно са онези, на които се дават временни договори или работата им не е достатъчно сигурна. И не можем в никакъв случай да се радваме на това, че жените влизат в, пазара на труда, защото това се придружава с временни договори и договори, които не им гарантират никаква сигурност. Тоест, колкото повече макар и да участват в, на пазара на труда, толкова повече тяхното неравенство се задълбочава. Неравенството между мъжете и жените, които работят. Това първо. Второто, което искам да спомена, е следното. В, стратегията на, в рамките на стратегията 2020 а, искам да кажа следното. През идните 10 години всички изследвания показват, че ще е, загубим 15% от нискоквалифицираните работни места. Е, трябва да бъдем още по-бдителни, защото ако не предприемем, не вземем необходимите мерки, като мерките, които се препоръчват от този доклад, тези 15% работни места, които ще изчезнат, ще влушат още повече положението на жените и жените ще бъдат именно онези, които ще загубят работата си в най-често. Най Cette stratégie 2020, c'est que dans les... Наред с това, пак в рамките на стратегията 2020, във връзка с квалификацията, трябва специално внимание да обърнем на началното, на първоначалното образование и непрекъснатата подготовка. Тоест, жените да бъдат по-добре образовани, да могат да умеят повече неща. Но, ако в същото време не обърне внимание на съчетаването на, на семейният и професионалният живот, няма да постигнем нищо тъй като жените не могат а, да използват своите дипломи, за да си намерят работа. Ако ние поставим специално ударение на перманентното образование, ако може жените примерно три дни в седмицата да работят, да работят включително и в, у дома си и непрекъснато да се е перманентно на образование, да могат да се квалифицират непрекъснато. трябва времето им да бъде така организирано, че те а, да могат непрекъснато да се научават нови неща и да придобиват нов опит. Само така ще бъдат равни с мъжете. Иначе ще се създадем а, само а, социални а, слабости и ще обречем жените на бедност. Много ви благодаря. Следващия оратор е госпожа Ческова. Моля. Дякую, пани председкиня. Благодаря, госпожо председател. Аз участвах в изслушването по искам и в настоящата комисия да кажа няколко думи. Вероятно сте чували моята позиция и преди, но се надявам, че това, което ще кажа, няма да остане в празното пространство. Аз съм от Чехия. 9% от населението в тази страна живее в бедност. Всъщност това не е чак толкова лош процент. Повечето от бедните хора, без да задълбавам в статистически данни, в Чехия са самотни родители. Самотните родители много трудно успяват на трудовия пазар и са изложени на сериозен риск от бедност. Едно на всеки четири деца в Чехия живее само с един родител и в 90% от случаите говорим за деца, които живеят само с майка си. Това за мен е големия проблем, когато говорим за бедността сред жените в Европейския съюз. Възможността за трудова реализация на самотните родители е ограничена. Всичко зависи от това до каква степен те могат да организират грижата за своите деца. Според проучвания, самотните родители изпитват по-големи затруднения да се намерят работно място с гъвкаво работно време или да започнат работа на специален договор, който да им дава по-голяма гъвкавост или временна гъвкавост. Проучванията показват, че самотните родители много трудно намират такива детски градини, които да им дадат възможност да работят. Някои родители искат не само да работят, но и да бъдат самостоятелно наети. Много от тези хора не искат да зависят от системата на социално подпомагане. Те искат да работят като самонаети, да могат да се самоиздържат. В комисията по правата на жените говорим за това какво можем да направим, за да може да има стабилни условия на труд за жените. От друга страна, говорим за това какво можем да направим за жените, които живеят без съпруг и отглеждат сами своето дете. Тези жени имат нужда от по-голяма гъвкавост, за да бъдат реинтегрирани в а, трудовия пазар. Въпросът ми е дали се вземаме с точния проблем? Не е въпросът да имаме само сигурност на работното място. Трябва да имаме гъвкавост на работното място. Много често говорим само за е, трудова дейност, която е на непълно работно време. Благодаря. Госпожа Лиотар има думата. Съвсем накратко. Първо искам да благодаря на докладчицата, защото тя е успяла да включи много аспекти и много причини, които могат да доведат до бедност. Вие наистина сте посипали сол в раната и сте засегнали редица важни теми. Много е добър този доклад и аз ще го подкрепя. Искам обаче да подчертая един въпрос. Той е застъпен в доклада и аз се радвам, че това е така. Въпросът е свързан с бедността сред възрастните жени и това, че процентът на бедни жени е най-голям сред възрастното население. Жените са особено засегнати от а, това, особено когато се преструктурира социалната система. Както споменах, жените биват а, особено засегнати и в доклада съвсем ясно трябва да се подчертае, че много възрастни жени с желание биха се включили отново в трудовия пазар. Ще се опитам в тази насока да предложа някои изменения, както и във връзка с Зелената книга за пенсионното осигуряване. Това ще бъде предмет на нашата дискусии през следващите месеца, именно Зелената книга за пенсиите. Благодаря, госпожо Лиотар. Сега ще дам думата на представителя на комисията Госпожа Параскевас, имате думата. Няма представител от комисията, така ли? Иска ли някой от комисията да се изкаже по-късно тогава? Ще видим. Господин Шимански е наред. Давам му думата. Пани Przewodnicząca, я в навязанию до wypowiedzi... Госпожо председател, а, като имам предвид казаното до сега, очевидно, че трябва да се заемем с въпроса на самот, самотните майки. В много страни, включително в Польша, пък и в новите страни членки изобщо, е проблем осигуряването на издръжка. Бащите са а, така много находчиви в намиране на начини да избегнат плащането на издръжка. Като се имат предвид а, мерките през последните години, трябва да кажем, че те не са достатъчни, за да променят това положение предлагам в този документ да включим предложение, което да позволява ефективното събиране на издръжка от бащите, които са напуснали децата си, на... свързали се с друга жена, работят много пъти незаконно, но майката на детето им не получава нищо от тях. Положението е направо ужасяващо. Жените не знаят къде точно са бащите на децата им, какво работят, колко печелят и не могат да получат суми за издръжка. Както знаете, в Източна Европа много хора са напус... напускат страните си и домашното огнище и печелят доста добре в чужбина. В Польша има жени, които живеят в ужасна бедност. Значи необходимо е, об... да... об... необходим е обмен на информация, за да може сумите за издръжка да бъдат ефективно събирани. Това е във връзка с всичко, което чухме до сега. Благодаря, господин Шимански. Госпожа Заборска има думата. Ďakujem пекне, пани председничка. predsednička. Ja by som chcela zagratulovať pani spravodajky. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчицата за нейният доклад. Темата е, ми е много близка. По време на предишният парламентарен мандат аз изготвих доклад, прият от тази комисия и от парламента, за бедността сред жените в Европейския съюз. За първи път Европейския парламент прие подобен документ. Искам да спомена два въпроса. Тук някои говориха за това как самотни майки или пък разведени майки най-често стават жертви на бедността. Същото се отнася и до по-възрастните жени. Трябва да кажа, че и, и двете групи живеят в ужасяваща бедност защото обществото не признава стойността на тяхното майчинство, стойността на това, което те правят за обществото. Много пъти тези жени отглеждат по няколко деца, работят за да ги издържат. Деца, които работят. А самите жени продължително време не могат да си намерят работа, това се отразява на пенсиите и ми ги застрашава допълнително а, да изпаднат в бедност. Колкото до самотните майки, те са изправени пред една дилема. Дали да се съгласят да работят ниско квалифицирана и ниско платена работа, особено в сегашните условия на криза, или да съсредоточа цялото си внимание в отглеждането на децата, защото много често няма други членове на семействата, които да сторят това. Мисля, че майките трябва да получават по-голяма подкрепа. Не би трябвало те да приемат нископлатени, нискоквалифицирани работи, които са под а, тяхното достоинство. И нещо друго. Ако искаме да помогнем на тези жени да си намерят работа, трябва да внимаваме да не се получи така, че те хем да работят, хем да останат бедни, защото е, знаем, че много жени работят е, на нископлатени работни места, но и те, и децата им живеят в бедност. Затова работата не е гаранция за преодоляване на бедността. Необходимо е нещо повече. Доходът на жената трябва да е достатъчен, за да може да издържа семейството си. В нашето общество има и мъже и жени, които са работили в миналото, но са печели толкова малко, че са изправени пред опасността от социална изолация и бедност. Благодаря. Благодаря, госпожо Заборска. Сега ще чуем комисията. Давам думата на госпожа Пайк. Благодаря. Е, госпожо председател, от името на комисията се изказвам. Аз съм представител и на колегите, които работят по темата за социалната изолация. Благодаря на докладчика за този доклад. Бедността определено има женско лице. Когато говорим за бедност, може би трябва да отбележим, че става въпрос основно за жени, не толкова за мъже. По отношение на равенството на половете имаме фокус поставен върху економическата независимост. Начина по който мъжете и жените се сблъскват с бедността и социалната изолация е различен за двата пола. Опитваме се да поставим фокуса и върху разликата в заплащането, начина по който работата на непълно работно време и на непостоянен трудов договор може да доведе до задълбачаване на тази пропас в доходите. Почерта се стратегията за Европейски съюз 2020 всички рамкови и маркови инициативи за намаляване на бедността трябва да имат полов елемент, полова перспектива, тъй като жените са сериозно засегнати. Искам да не се съглася само с едно. Това е, е вашия призив за харта за правата на жените. Знам, че някои от членовете на парламента поискаха нещо подобно. Комисията прие Европейска харта за жените. Смятаме, че тя е много важна, за да се гарантира равнопоставеността. Законодателството, което се приема в областта на правата на жените е много важно. Например, съвета ЕПСКО следващата седмица ще обсъди директивата за отпуска по майчинство, но в момента има сдържаност сред държавите членки по отношение на Европейската харта за правата на жените. Иначе докладът е доста добър. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Плам за заключителни коментари. Моля. Благодаря. Аз слушах много внимателно всички изказвания. След това слуши, се вслушах и в изказването от страна на комисията. Искам да благодаря за а, позицията на комисията. Аз ще я взема предвид. Когато говорим за уязвими групи, ние говорим за самотните родители. Това е взето предвид в доклада, но трябва да се добави, че има една отделна категория това са жени с мигрантски происход. В доклада на госпожа Рука е споменат този въпрос. Нейният доклад се отнася до стратегията за приобщаването на ромското население. Когато говорим за заетост и за типа договори, които подписват жените, това има пряко въздействие върху схемите за социално осигуряване. Също мога да спомена, тъй като някой спомена тук за отпуск по майчинство. Има държави членки, където майчинството се наказва, така да се каже. И това има а, въздействие върху пенсионната система. 85% от плащането за майчинство има въздействие върху има въздействие в размер на 7% върху пенсиите изплащани на жени. Хартата за правата на жените. Европейската харта за правата на жените беше спомената ам, от комисията. Като представител на народа, тъй като ние като представители на нашите граждани трябва да ги представляваме. И ето защо бих казала, че тази харта трябва да бъде обсъдена в рамките на Европейската комисия и Европейския парламент. Тъй като когато ам, съберем усилията си, ще постигнем по-добри резултати. Ам, много ми е скъпа тази харта за правата на жените, ето защо съм я е включила в доклада. Трябва да бъде изготвен и законодателен пакет. Е, необходими са и най-добрите практики от е, отделните държави членки. Е, един вид нужни са проактивни мерки, за да може да се намали или да се спре бедността сред жените. Искам да благодаря на всички вас. Очаквам вашите изменения. И, е, разбира се, ние отново ще обсъждаме тази тема, за да изготвим един много добър доклад и да сме в услуга на нашите европейски граждани и от друга страна да допринесем за постигнато на целите от стратегията до 2020 година. Благодаря, госпожо Плумб. Как изглеждат сроковете. 9 декември, крайен срок за внасяне на изменения. Ще гласуваме в комисията на 26 или 27 януари и евентуално през март ще приемем доклада в пленарна зала, т.е. ще разгледаме този доклад още веднъж поне. Сега Преминаваме към следващата точка. Искам да дам председателския пост на заместник председателката госпожа Морин Шарте. Моля. Thank you. Euh, Благодаря. предлагам сега да преминем към седма точка от дневния ред. По проекта доклада за приоритети и очертаване на новата политическа рамка на Европейския съюз за борба с насилието срещу жени. А, и сега, е, защо си разменихме местата а, е, с е, Ева Брит Свенсън? Това е защото тя е докладчик и тя ме помоли аз а, да председател съм тази част от нашето заседание днес, за да може тя в пълна степен да изпълни задълженията си а, като докладчик по този въпрос. Разгледахме доклада на заседанието на 14 юли и координаторите поискаха да се изготви доклад по собствена инициатива за приоритетите за очертаване на нова политическа рамка за борба с насилието срещу жени и в рамките на това решение комисията предложи през май 2011 година ще предложи през май 2011 година стратегия за действие на Европейския съюз за борба с насилието срещу жени. Целта ни е да обединим този доклад в плана планът за действие. Да, да включим този доклад в плана за действие. А, Става дума за борбата, която беше осветлена миналата седмица по време на специалният ден за борба с насилието срещу жените. Но сега давам думата на госпожа Свенсън като докладчик, която да й представи своя проект доклад. Госпожа Свенсън, имате думата. Благодаря. В началото и аз искам да благодаря на комисията за решението да се създаде този доклад за насилието срещу жените. Изключително много се радвам, че съм отговорен докладчик по това досие. Става въпрос за нещо, което е в основата на равнопоставеността като цяло, защото трябва да има общество, в което жените да могат да живеят без заплахи, без насилие, без стрес, без страх. Ако няма такова общество, как ще осигурим едни и същи права за мъжете и жените? Затова е изключително важно да работим по този въпрос. Аз съм напълно убедена, че има сериозен ангажимент от страна на колегите в комисията, за да можем всички заедно действително да предприемем мерки и да спрем това толкова разпространено насилие. В подкрепа на моя оптимизъм, че ще успеем заедно, искам да ви напомня, че в пленарна зала парламента прие резолюция през 2009 година за премахване на насилието срещу жените. Имахме едно писменно една писмена декларация, която дойде в сътрудничество с Унифам. Освен това, сътрудничим с съвета на Европа. Имаме редица конвенции и резолюции на ООН е по въпроса. Комисията, освен това, в своя план за действие между 2010 и 2015 повдигна този въпрос. Знаем, че комисията ще направи предложение през май 2011 година. Искам да кажа, че станах свидетел на много по-сериозен ангажимент, както от страна на предишното председателство, така и от страна на настоящото и бъдещото председателство. Очевидно, много хора, много институции осъзнават, че Насилието срещу жените е важен проблем. Затова, възоснова на всичко това, аз съм убедена, че всички заедно вече сме озрели за да работим и не само да дискутираме този въпрос, ами да предприемем конкретни стъпки и да имаме конкретни предложения, за да спрем насилието възоснова на пола. В продължение на десетилетия обсъждаме насилието срещу жените, но въпреки знанията, които имаме в тази област, не са предприемани конкретни стъпки, които да спрат насилието. И за това чувствам, че сега сме стигнали до момента, в който трябва да го направим. Насилието срещу жените не е феномен, който засяга жертвите на насилието. Не трябва и за момент да забравяме, че това насилие засяга жените колективно. Има жени, които се отказват от избори в живота си поради заплахата от насилие. Има жени, чието живот всеки ден се ограничава, защото те се страхуват от насилие, от сексуално насилие. Колко момичета, например, се въздържат от а, действия, защото просто знаят, че приемат и поемат сериозен риск, ако отидат на кино една вечер, например. Или е, колко жени се отказват да минат е, през един парк късно вечер, защото знаят, че може да се случи нещо лошо. Очевидно, жените знаят, че са заобиколени от рискове и затова не предприемат конкретни действия, конкретни стъпки. И това става всеки ден. И ние не можем да продължаваме по този начин. Сега искам да поговоря по конкретни текстове, предложения към моя доклад. Мисля, че ще ще успеем да работим заедно по този доклад, тъй като знам, че много от членовете на комисията имат сериозни познания и сериозен ангажимент по този въпрос. Затова аз очаквам с нетърпение доброто сътрудничество. По отношение на международните правни основания, нека да кажа няколко думи. Аз споменавам работата на ООН, различните конвенции, резолюции. Искам да подчертая и правните основания в рамките на Европейския съюз. От една страна имаме равнопоставеността на половете, тъй като тя е основен принцип в Европейския съюз. Имаме човешките права, които също са включени в договорите. Имаме Хартата за основните права на човек, Лисабонския договор засили възможността да се предприемат мерки в областта на наказателното право. Мисля, че няма нужда да обсъждаме правните основания, защото имаме достатъчни правни основания, за да работим от тук нататък. Държавата, освен това, има задължение да се намесва, когато отделни индивиди подлагат на насилие своите ближни, другите хора. Това не трябва да се забравя, когато работим по този въпрос. Имаме и Стохолмската програма. Това е един от инструментите, които съществуват и са на наше разположение. Там също се дава възможност за общи съвместни мерки за защита на жертвите на престъпления. Няма нужда да споменавам и онези доклади, които приехме днес. Европейската заповед за осигуряване на закрила. Тя има за цел да защити жените, които се опитват да избягат от насилието, от преследването дефиницията на насилието по признак пол. Тук искам да цитирам ООН. Там се казва, че всяко едно действие, всяко едно насилие по признак пол, което може да доведе до физическа физическо, сексуално или психическо увреждане, принуда или доброволно отнемане на правата, независимо дали става в личен или в обществен план, трябва да се избягва, да се предотвратява. Край на цитата. жените като група се споменават. Няма нужда да споменавам различните форми на насилие по признак пол. Всички знаем какви са те. Независимо в коя държава членка живеем, знаем, че когато отворим вестника, виждаме заглавия за жени, които са били убити, от а, свои близки, които са ги подлагали на насилие. Знаем, че има трафик на хора, знаем, че има принудителни бракове и така нататък. Всички тези различни форми на насилие трябва да бъдат прекратени. Аз смятам, че има нарушаване на правата на жените, когато става въпрос за възпроизводството. Мерките срещу насилието не трябва да се основават на един единствен фактор. Има цял набор от фактори, които трябва да се отчитат, за да се видят а, нещата в тяхната цялост. Насилието по признак пол е проблем на обществото. Става въпрос за разходи за обществото. Разходи под формата на социални проблеми, разходи за здравеопазването и за правосъдието. Една оценка на насилието показва колко струва то на час в държавите членки, ами 2 милиона евро на час е стоиността. Мисля, че е важно да се разгледат тези разходи. Определено, че има разходи. Това е проблем за обществото. Наличието на тези разходи. Това обаче в основата си е проблем на равнопоставеността. Никой не трябва да живее под заплаха от насилие през цялото време. Виждаме деца, които живеят и израстват в семейства, в които има насилие. Това е трагедия за всяко едно дете. Дете, което израства. Родителите дават сигурност. И когато децата виждат насилие в семейството, тяхната сигурност изчезва. Става въпрос за изключително много деца, които живеят в тази действителност всеки ден. И за това отговорност на възрастните е да осигурят едно спокойно съществуване на децата. Насилието между близки хора е нещо важно. Вече споменах за това как се засягат децата. Насилието в рамките на семейството между близки хора много често и от дълго време насам се разглежда като проблем на семейството. Говори се за семейни скандали и така нататък. Просто няма как обаче да преподчертая че не става въпрос за личен проблем. Става въпрос за нещо, което засяга цялото общество, за нещо, което е отговорност на цялото общество. Насилието между близки хора се случва в ситуация, в която няма контрол, в изолация и заплахата от насилие кара жените да се възприемат като същества, които нямат абсолютно никакво самочувствие, абсолютно безполезни същества. Защото а ако те постоянно се подлагат на насилие, няма и как да се чувстват по друг начин. Те е, възприемат е, едно такова отношение към самите себе си. И Затова си мисля, че тези престъпления трябва да станат престъпления от общ характер, защото знаем, че насилието в рамките на семейството води до това, че жените много трудно защитават веднъж дадени показания. Много често жените оттеглят вече дадени показания. Това не можем да приемем. И то не трябва да продължава като практика трябва това да се превърне в престъпление от общ характер. Това насилие в семейството. Искам да спомена и насилието срещу жени, които а, имат увреждания, например. Какви е, ограничени възможности а, имат те? Естествено, че те няма как да се защитят. говорим за насилие срещу жени, които е, живеят в един много, много, много тежък свят. Е, говорим за бездомни жени, които също са сериозно уязвими. Е, всички тези групи имат нужда от помощ от обществото, за да се справят. Жените, които живеят в институции, е, например. Е, там много трудно можем да видим е, на какво се подлагат те, какво е тяхното положение. Сексуалното насилие също се споменава в доклада, тъй като то засяга жените по един изключително разрушителен начин – всичко това е свързано с властта в рамките на семейството, в рамките на отношенията между хората, много често на жените се отказва възможност за а, сексуална самостоятелност. Споменавам и сексуалното усъкътяване на жените, мисля си, че и тук трябва да има конкретни предложения за това как може да се спре този тип насилие конкретно. Днес приехме директивата за трафика на хора. Много се радвам, че тя получи толкова голяма подкрепа. Моето лично мнение е следното. Когато става въпрос за трафик на хора и проституция, мисля, че трябва да имаме повече познания за връзките между законодателството относно проституцията в различните държави членки и от друга страна трафика на бели рубини. Мисля, че без подробно познание за тази връзка много трудно ще успеем да се справим с насилието. Отново казах, че тук трябва да става въпрос за престъпление от а, общ характер. Това ще даде възможност на жертвите да получат а, правна помощ. Знаем какво може да се случи, ако има а, ако има съдебен процес, индивидуален съдебен процес, много често има проблеми и затова жертвата на насилие трябва да има възможност за правно представителство, за правна помощ. Споделям виждането, че трябва да се включат всички власти, трябва да се включат съдебната власт, полицията, социалните органи в борбата с това насилие. По отношение на полицията, например, как се разследват тези престъпления, свързани с насилието срещу жени? Имаме нужда повече информация в това отношение. За да има едно справяне с проблема, не трябва да се отчитат само правата на личността и защитата на човешката свобода. Трябва да има и превентивна дейност. Много е важно да има предотвратяване на тези престъпления. Освен това, в доклада предлагам държавите членки да предприемат инициативи, според които ще се осигури закрила и отделно защитено защитено бежище за такива жертви. Говоря тук за минимални изисквания. Говоря за 10 000 човека. Структури, които трябва да се изградят за 10 000 човека, жени, които са жертви на насилие. Освен това, трябва във всички институции да има персонал, който да е обучен и да помага на жертвите от юридическа гледна точка и не само в заключение номера, горещата линия. Много често говорим за тази гореща линия. Обсъждахме и когато става въпрос за трафик на хора. Мисля си, че трябва да има общ номер за всички, които са жертва на насилие по признак пол. Важно е да има ясни инструкции за онези, които ще работят на тази линия и които ще се обаждат от другата страна, когато се обади жертвата. Важно е да има информация и по интернет, за да може жертвите да виждат каква възможност за подкрепа и помощ има в различните държави членки. И в заключение, престъпниците, онези, които извършват тези престъпления. Вече казах, че става въпрос за престъпно поведение, става въпрос за престъпление и то трябва да се разглежда в една съдебна зала като такова. Надявам се, че ще може да се осигури възможност за подпомагане на престъпниците, за да могат те да се откажат от това деструктивно поведение. Но, естествено, трябва да се мине и през съда, за да се види каква е сериозността на извършеното действие. Много хора работим по този проблем и казваме, че трябва да се спре веднъж за винаги с мълчанието. Много дебати има, много конферен... конференции има, засилваме осведомеността. Това е изключително важно. Много често се говори за жените като жертва на престъпление и това е така. Важно е обаче да се подчертая, че жените не са само жертви на насилие. Те са нещо много повече. Трябва да покажем на жените, които са обект на насилие в рамките на семейството, че има възможност да се измъкнат от тези семейни отношения, в които те са подложени на насилие. Трябва да покажем на жените, че те са силни, че могат да изградат едно бъдеще по-добро, не само за тях самите, ами и за близките им. Искам да подчертая това. Трябва да се подчертая, че е възможно да се откаже откажат жените от тези семейни отношения, може да се създаде един по-добър живот и за тях самите, и за техните деца. И съм убедена, че всички ние ще направим това, когато обсъждаме това досие. Благодаря ви за думата. Както вече ви казах, очаквам с нетърпение сътрудничеството с колегите, с комисията по този въпрос. Благодаря. Merci, madame le rapporteur, de Euh, cet expo. Благодаря ви много а, а, за това обстойно изложение, а, което вие ни представите с голяма убеденост. Имаме редица искания за думата. Първо на госпожа Гарсия Перес давам думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Естрела е докладчик в сянка за социалистите. За жалост тя нямаше възможност да присъства днес, тъй като трябва да присъства на друго заседание, но тя ми ме помоли да задам редица въпроси на госпожа Свенсън. Но преди всичко искам да благодаря на госпожа Квенсън, Свенсън да я поздравя за свършената работа. Важно е не само същината на работата, но и нейната дълбока убеденост. В нашата комисия не един път сме обсъждали въпросът за борбата с насилието срещу жени. Трябва по-голяма ангажираност за борба с това насилие. Защото тази работа е част от борбата ни за равенство в обществото. Трябва да работим с жертвите на насилието. А не защото някои мъже като че ли се чувстват, чувстват, че имат превъзходство, а, че са някакви по-висши същества. И за това проблема трябва да бъде анализиран а, от всичките му страни. Лисабонският договор ни дава нови възможности в това отношение и това не трябва да се забравя. Борбата срещу насилието срещу жените може да се води по няколко различни начина. Но мисля, че предложението за директива е правилен, правилен подход. Разбира се, в различните страни членки съществуват различни законодателни уредби на този въпрос. Например, в Испания законът срещу борбата с насилието на Пополов признак е много ясен. Има мерки, има инструменти за борба с това явление. В други страни членки обаче не е така. Нуждаем се от общи инструменти за борба срещу насилието. Необходима ни е Необходими са ни общи информационни масиви. Необходимо е да се изяснява економическата страна на насилието срещу жени. Това е много важен въпрос, който не трябва да се забравя. Но за да анализираме съществуващото положение, необходими са ни обобщени данни за целият Европейския съюз, за да може по-добре да анализираме същината на явлението. Идеята е за създаване на обсерватория, обсерватория наблюдателница за, бор, за насилието с, срещу жени заслужава внимание. Това предложение бе направено от Испанското председателство и мисля, че си струва да се върнем към него, когато става дума за прилагане на различни мерки. Например, набирането на информация за насилието срещу жени. Много желание, се много присъстващи се изрели желание да се изказват, за това ще изкажа, това ще приключа. Мисля, че гласуването, което ставаше дума за, за заповедта за закрила, показа нашето желание да вървим напред за решаване на някои от тези важни въпроси. Този... Е, je passe la parole maintenant à Madame Bilbao, puis ensuite à Madame Cheskova. а сега искам да дам думата на госпожа Билбао, а след това госпожа Ческова. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчицата за нейния хуб... добър доклад. И във връзка с резолюцията към доклада искам да кажа, че трябва да говорим за интегративния подход. Трябва да бъдат допълнени някои теми, които не се отнасят пряко до насилието. Госпожа Гарсия с каза нещо в тази насока. А, когато жените страдат от насилие, това води до неравенство. Ето защо трябва да се говори и за причината, поради която се стига до това неравенство. И в тази връзка се споменава интегративния подход. През 2005 година беше прият закон в в страната на баските. И има един параграф, където се посочва тази връзка. Ам, връзката и свързана с равенството между половете. И а, този параграф трябва да се отличава от а, истинската резолюция. Смятам, че трябва да се използват добрите практики а, в някои държави или в някои региони. Да бъдат а, споделени, например, гореща линия, или а, протоколи, свързани с а, действията на полицейските или съдебните власти. Също така и е важно да има координиране на усилията, когато се упражнява насилие върху жените. Добре е и а, всички органи, които участват в А, тези действия да бъдат квалифицирани и обучавани. Има много опит, който е събран в тази област. Трябва да го използваме и да видим дали не можем да помислим за някакви нови подходи? Дали пък и мъжете да не бъдат включени? Няма да постигнем равенство, ако не работим съвместно. Насилието срещу жените няма да бъде изкоренено, ако не работим съвместно. Това е един аспект, който трябва да бъде взет предвид трябва да насърчаваме и участието на мъжете, защото това е добре и за тях. Още един аспект, който искам да спомена. Когато говорим а, за базите данни. Имаме нужда от статистики, от конкретни цифри. Трябва да знаем как изглежда проблема и как можем да подходим към него. Когато говорим за брой а, убити жени или а, за броя на дъщери и синове, които стават жертва на домашно насилие. Има много дъщери и синове, които биват убивани ем, на едно с майката. Това са аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. В 21 век трябва да отворим една нова перспектива. И има нови двойки, има хомосексуални двойки, кои, при които а, се повтарят нещата, такива каквито са в а, традиционните а, семейства и двойки. Има местни мрежи, в които участват а, сдружения. Такива има в страната на баските, има сдружения на общините, а, които провеждат една програма с ясно определени срокове. Искам и да кажа, че съм изцяло съгласна с това, което беше казано и какви щети могат да бъдат нанесени, но добавената стойност в парламента трябва да се застои в това да се предприемат конкретни мерки. Това е нужно на жените. Имаме, разбира се, има нужда от органи, които да оказват помощ, но трябва да се засегне един друг въпрос. Въпросът свързан с правната правните органи, съдебните и полицейските власти трябва сериозно да вземат предвид тези а, жалби и оплаквания и да ги разследват. Това се случва всеки ден. А, трябва да си имат предвид и жалбите, които се оттеглят в последствие от а, жените. А, защото, например, не има оказана подкрепа. От друга страна има социални органи, които също оказват подкрепа, но въпреки всичко жалбата се оттегля от жените. Последните случаи, за които знам, е за жена, която има такава за която е издадена заповед за оказване на закрила, но въпреки всичко жената е убита трябва да се задълбочим в това, което вече знаем и с информацията, с която разполагаме. Благодаря на докладчика за обстойния доклад и се надявам, че ще можем да го приемем, за да осигурим едно по-добро бъдеще на жените и наистина да се постигне това равенство между мъжете и жените. Euh, Благодаря. А сега давам do на госпожа Чешкова. Děkuji a chci především... Благодаря. Иска ми се най-напред от сърце да благодаря на докладчицата. Въпреки, че съм доста време членка на тази комисия, това е един от мал, една от малкото теми. Няма да кажа единствена на една от малкото теми, а, която ми е много при сърце. В никакъв случай не омалъжавам работата на другите докладчици, но тази тема е, така да се каже, в сърцето, сърцевината на задачите на нашата комисия. Защото ако жените се нуждаят от закрила, от защита, това е защита а, срещу насилието. В предишното си изказване споменах а, е, самотните майки във връзка с проблема за бедността. Струва ми се, че именно по този въпрос трябва да разговаряме в тази комисия. Това трябва да бъде централната тема на нашата комисия. Смятам, че докладът почива на сериозна правна основа и идеите, изразени в него, са формулирани извънредно точно и ясно. Бих искала да направя следните забележки във връзка с това, което чухме от е, докладчицата в представянето на доклада. Първо, когато искаме да опазим е, репродуктивното здраве, е, така както то се дефинира от СЗО, трябва да кажа, че аз съм изцяло за. Това е въпрос, който трябва да фигурира във всички доклади от този тип. Вие го споменахте, госпожа докладчик, в вашето представяне на, на темата. И ние трябва винаги да отказваме, оказваме подкрепа на усилията по този въпрос. Защото ако, за да бъдат свободни жените, те трябва да могат да взимат сами решения, които отнасят до тяхното здраве. Отнасят до тяхното здраве. Докладът се спира на редица теми. Много съжалявам, че можах да присъствам на изслушването в сряда миналата седмица в Страсбург. Но тази седмица, миналата седмица в Страсбург беше много напрегната е, и не успях да присъствам. Бих искала да спомена, че в... беше във връзка с параграф, шестия параграф. Искаме се да се надявам, че ще мога да убедя групата да внесем изменения в този параграф. Не мисля, че трябва да има такива строги ограничения, когато става дума за структурите. също се отнася и до институциите във връзка с трафикът на хора също. uživatelům těchto služeb, s čímž já bych souhlasila, co se mě týče, ale pokud bychom to chtěli oficiálně zakázat, tak se obávám. Разбира се, може да забраним с закон използването на на проституцията или да забраним проституцията с закон, но една подобна замразена дейност просто ще мине в нелегалност, така да се каже, и няма да виждаме нейните жертви, а те ще страдат още повече. Затова се спирам на седми параграф в вашия доклад на седмия абзац. Подкрепям целият доклад, но ако ми разрешите един малък анекдот, ще кажа следното. Вие говорихте за насилието в семейните двойки. Това е понятие, с което не съм запозната. Но именно мъжът ми ме обвиняваме в домашно насилие. Не бих искала това да бъде криминално деяние, защото не ми се иска мъжа ми да ме съди. Той казва, че аз го принуждавам да върши определени неща. А, но а, това в порадъка на шегата бих искала да а, приключа със следното. Искам да ви благодаря, защото а, става дума за една много важна работа, която сме длъжни да свършим. Благодаря за госпожа Тишкова. Искам да благодаря и аз на докладчика. Високо ценя нейния подход към темата. Тема, която е, считам за много важна. Миналата седмица в Румъния имахме, имаше кампания по този въпрос. Домашното насилие засяга всички ни. А и домашното насилие се увеличава. И то поради социалното неравенство, съществуващото социално неравенство. Разбира се, економическата и финансовата криза, финансова криза – допринася значително за задълбочаването на това явление. Защото когато един от съпрузите загуби работата си и вече няма средства да печели, начин да печели прехраната си, той често прибягва до насилие. Става дума за едно от основните права на мъжете и жените. Нещо, което всъщност представлява една агресия срещу бъдещето. А, агресия срещу бъдещето, защото когато една двойка а, воюва, когато скандалите а, вкъщи са постоянни, най-много страдат децата. Пострадавши са децата, т.е. бъдещето. Насилието е следствие. Според мен, сред причините за него е бедността. Казах това и по-рано. Разбира се, друга причина е и липсата на достатъчно образование, поне според мен. В Румъния разполагаме с статистика. Имаме и статистика за други европейски държави. Но тази статистика осветлява само част от явлението, за което говорим. Много от жертвите на насилието нямат смелост да отидат в полицията и да се оплачат. Те нямат смелост да кажат на властите какво става. Така че наред с конкретните мерки и кампании, наред с създаването на обежища, които споменахте, наред с услугите, психиатри, консултанти, също така осигуряване на консултации за децата, защото в едно обежище, разбира се, се приемат жените заедно с децата им. Миналата седмица имах възможност да посетя подобно обежище. Трябва да помагаме финансово и на неправителствените организации, които играят много важна роля, важна роля в борбата с насилието срещу жени. насилие, което, както споменах, се увеличава. Искам да ви поздравя за вашия подход към въпроса. Да ви благодаря за вашият е, принос, който има голямо значение. За да можем да се борим а, е, на европейско равнище с това явление. Благодаря. А, е, госпожа Заборска, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Не смятам, че трябва да отнемам много от а, вашето а, време. Господин, госпожа Свенсън работи много ангажирано по време на предишния мандат на парламента а, в посока намаляване на насилието срещу жените и децата. И сега тя изготви този доклад, който ние приветстваме. Последно време говори много за покачване на насилието в много държави и членки. Средствата, които се отпускат, се разходват по прозрачен начин. Трябва да се а, квалифицират и обучават полицейските и съдебни власти. Е, в този доклад съдържанието е много силно, но само на две места се споменава думата превенция. Аз съм медицинско лице и знам, че превенцията е от изключително значение при този вид дейност. Превенцията е, е по-добра, по-добрия подход, отколкото самото лечение. Трябва да видим какво можем да направим, за да не се стига до актове на насилие. А, важно е това да се постигне с по-малко работа и с по-малко разходи. Е, важното е да няма или да се сведе до минимум броя на такива трагични случаи. Например, през последните дни много малко се чува за това а, при какви обстоятелства се стига до насилие срещу жени. А, причините бяха посочени алкохол, наркотици, бедност и ревност. Това са четирите основни аспекта, при които е доказано, че стига до насилие в повечето случаи. Разбира се, подценяват се понякога тези актове на насилие а, не се зачитат и жените достатъчно. Това са условия, които а, водят а, до насилие. Трябва да се концентрираме върху превенцията, както казах. Има а, съвсем ясни доказателства за това, че деца, които растат при такива условия на насилие, по-късно в техния живот те самите са склонни към насилие. Какво ще направим, за да избегнем такива последствия? Децата да се превръщат в насилници в един по-късен етап от техния живот. Трябва по, а, по, повече да се концентрираме върху превенцията. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, искам да подчертая някои неща, които са ми на сърце по темата, свързана с насилието срещу жените беше споменато това, че трябва да се сложи край на мълчанието. Можем да се справим с насилието само когато сме наясно с всичките му страни. Трудно е, разбира се, но не трябва да се отказваме. Трябва да се сложи край на мълчанието, за да може всички жертви на насилие да да разкажат какво им се е случило. Трябва да има различни подходи. Разбира се, има различни нива на проблеми, има различни слоеве, има социални а, слоеве и не е така просто. Според мен, когато искаме да се борим срещу насилието, трябва да спрем мълчанието, трябва да сложим край на страховете. Втория пункт е не, нещо, което много колеги много добре подчертаха, е, особено госпожа Заборска – трябва да бъдем много внимателни за това какво е въздействието на насилието между родителите върху децата. Защото става дума не само за сериозни психически е, увреждания, които това насилие е, причинява, е, но също така това е ефект, който се прехвърля от поколение на поколение. И ако искаме да бъдем ефективни и да имаме статистика, която ни позволява да следим е, това явление и неговото въздействие, а, да предотвратяваме а, е, проблема, а, е, необходимо е да се направи повече. Защото превенцията, разбира се, а, има най-голямо значение. Третия пункт, на който искам да а, ви привлека вашето внимание, е следния. В една комисия като нашата, а, трябва да възприемаме един интегрален подход. Знам, че това не е лесно. Защото насилието не е само срещу жените. Съществува, има и жени, които а, имат на агресивно поведение и упражняват насилие над мъжете. А, извинявайте, че казвам това, подобни неща, може да не харесат на няколко, а, но мисля, че е полезно да отчетеме този факт. При разделянето на семействата много често а, става дума за насилие. Има насилие срещу жени, но има и насилие срещу, насочено срещу мъжете. Знам а, а, а, случаи на много тежки психически вреди, които понасят, които понасят мъжете в резултат на подобно насилие. Значи ние трябва да имаме интегрален, цялостен подход, като взимаме предвид всички форми на насилие, защото това има отношение към ефективността на нашите действия. Ако искаме да се борим ефикасно срещу борбата, трябва да бъдем абсолютно наясно с същината и всички страни на въпроса. И последното, на което искам да се спре, е следното. Когато обсъждаме конкретни мерки, много добре описани от вас, особено когато става дума за убежищата, мисля, че става дума не само за създаване на подобни убежища, но и за тяхното функциониране. В някои страни може би съществуват подобни обеща, но те ако не работят както трябва, какъв е смисълът от тях? Те трябва просто да работят ефективно. А, към това трябва да се стремим. А сега бих искал да дам думата на представителката на комисията, госпожа Вик. Имате думата. Благодаря. Радвам се, че съм заедно с колегите от Генерална дирекция правосъдие. Ние докладваме пред заместник председателя на комисията Вивиан Редин, която вече е споделила своя ангажимент за справяне с насилието с жените. Моята служба и службите на Генерална дирекция правосъдие работят тясна връзка и февруари ще докладваме Искам да благодаря на всички за коментарите. Аз подкрепям виждането на докладчика, че насилието по признак пол не е нещо, което принадлежи към семейството. Е, има публичен характер това насилие и трябва да има публична реакция. Много от вас знаят, че миналата седмица имаше една конференция в Брюксел. Там се представя едно проучване, подготвено за целите на комисията, но парламента поиска това проучване да се направи. Става въпрос за хармонизация и възможности за хармонизация на националните законодателни мерки. Освен това, моите служби публикуваха едно проучване относно политиките, които могат да се предприемат в трансграничен мащаб за справяне с насилието. Има много елементи в тези проучвания и ви препоръчвам да ги погледнете. Надявам се, че докладчика ще ги погледне, когато финализира своя доклад. Става ясно, както се каза и миналата седмица, и както се спомена преди 15 години на конференцията на ОНЕ в Пекин, че насилието срещу жените се основава на различното възприемане на властта и, и разделянето на властта в семейството. Е, комисара Рединг в нейната реч миналата седмица говори за мерките, които комисията предприема, например пакета за защита на жертвите, както и мерките в борбата за осигуряване на равенство на половете. ДАФ, не знаете, програмата е важна в това отношение. Справянето на справянето с проблема за насилието срещу жените е един от основните пет приоритета на комисията в това отношение. Много е важно да се даде економическа независимост на жените. Това не означава, че те ще избегнат домашното насилие, но ще даде възможност на жените да се измъкнат от насилието. Знаем, че има много различни причини и аспекти на насилието по признак пол. Знаем, че то се проявява по различен начин. Знаем, че има нужда от различни ответни реакции. Не става въпрос само за една класа или група жени от обществото, които се засягат. Всички групи се засягат, но има някои групи, които са по-уязвими, например жените роми са особено засегнати. Важно да се подчертая и необходимостта от това да има конкретни обежища за тези жени. Жените с увреждания са особено уязвими. Във всички политики, които приемаме за отчитане на интересите на тези групи, трябва да включим и насилието по признак пол. Приветстваме напредък, постигнат в съвета на Европа по отношение на конвенцията. Надяваме се, че в средата на следващата година работата ще се стабилизира. Надявам се, че това ще се съчета и с работата по отношение на това държавите членки да приложат на практика конвенцията. Много често се говори за обхвата, дали говорим само за домашно насилие, насилие между мъжете и жените в рамките на дома или говорим за насилие по признак пол. Разбирам, че в съвета на Европа се отчитат различните традиции в държавите членки. Трябва да се справим с това насилие и да е, се справим с е, причините, които го пораждат. Комисията признава, както се казва и в заключенията на съвета от времето на Испанското председателство, че е много важно да се подобри събирането на данни. Трябва да има общи индикатори, общи показатели за измерване на насилието в Европейския съюз. Пекинската платформа за действие дава известна възможност в тази връзка, но тя е доста ограничена. Надявам се, че за бъдеще ще можем да използваме и Института по равенство на половете в Вилнюс, който ще ни помогне за създаването на тези индикатори. Трябва да видим какво знаем на ниво Европейски съюз. Опасността обаче е че знаем толкова много неща, че някакси не можем да ги разтълкуваме както трябва. Важно е да се отчитат на първо място основните причини за насилието по признак пол и това се споменава и в доклада и това е добре. Благодаря ви и ще работим в тясно сътрудничество с вас в следващите няколко месеца по този въпрос, който засяга не само жените, но и мъжете. Благодаря. А сега пак давам думата на нашата докладчица, госпожа Свенсън, за заключително слово. Много ви благодаря, уважаеми колеги. Много благодаря на комисията за информацията, която ни предостави. В началото казах, че този проблем с насилието по признак пол е свързан с много фактори. Смятам, че сега разбрах много неща, след като чух колегите. Не става въпрос само за една мярка, която може да се предприеме. Става въпрос за много мерки, които трябва да се предприемат. Освен това, много колеги потвърдиха, че този тип насилие се основава на факта, че живеем в общество, в което няма равнопоставеност. И ето за това е важно Комисията по равенство на половете да работи по този проблем. Колегите подчертаха, че насилието се среща във всички обществени групи. Подчертаха, че става въпрос за власт, за контрол Тези елементи присъстват във всяко а, едно общество, във всеки един слой на обществото. Има различни фактори. Споменаха се бедността, алкохола, безработицата и така нататък. Има фактори, които отключват това насилие. Определено трябва обаче да осъзнаем, че насилието е на лице във всички групи и че има конкретни фактори, които могат да отключат това насилие. Говорихме за най-добри практики и по-добра координация на най-добрите практики. Надявам се, че ще успеем да очертаем такива най-добри практики. Някои колеги споменаха за обсерваторията, казаха, че тя е важна. Искам да почертая и онова, което се каза относно Европейския институт за равенство на половете. Надявам се, че той ще допринесе. Освен това, Европейското бюро, Европейската агенция за основните права също играе важна роля. Между другото, Агенцията за основни човешки права ще направи едно много голямо поручване за положението на жените във всички държави членки. Там участие ще се разгледа насилието и ударението ще падне върху това как се справят държавите членки и чрез какви мерки в държавите на Европейския съюз. Най-добрите практики са важни и трябва да се отчитат. Един от колегите говори за сътрудничеството, доброволното сътрудничество по отношение на убежищата. Доброволните организации, организациите с нестопанска цел играят изключително важна роля. Те обаче трябва да бъдат подкрепени от обществото. Не можем просто да Хвърлям отговорността върху тях. Не може само те да работят, за да спасят живота на онези, които са изложени на насилие. Това е отговорност за обществото като цяло. Спомена се насилието, на което се подлагат хомосексуалните, бисексуалните и транссексуалните. Това трябва да се включи в доклада. Някой зададе въпроса защо се оттеглят направени вече показания. Защото точно защото това се прави толкова често, аз мятам, че трябва да не може да се оттеглят показания и е, това е, да се разгледа е, този тип дела да се разглежда от прокуратурата като дела от общ характер, престъпления от общ характер. Аз вече казах, че жените, които са подложени на насилие, губят своето самочувствие, тяхната самооценка е много занижена, затова обществото трябва да осъзнае, че става въпрос за престъпление. Насилието трябва да се осъжда и да се разглежда като престъпление. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с колегите. Мисля, че ще можем да допълним текста в много различни области. Това е само първия вариант на текста, това е първия дебат. Готова съм да проявя открито, за да работя с колегите. Ясно е, че никой от нас не може сам да даде отговор на всички въпроси и никой не може да направи идеалното предложение. Естествено, че когато се работи заедно, може и само тогава може да се стигне до един добър и полезен край. Така че очаквам с нетърпение сътрудничеството с всички колеги. Благодаря ви за днешните разисквания. Аз много се получих от чутото. Благодаря. Merci, madame le rapporteur. Donc... Благодаря, госпожо докладчик. Срокът за внасяне на изменения 8 декември на обед. 8 декември на обед за внасяне на предложения за изменение към доклада на госпожа Свенсон. В комисия ще гласуваме на 26 и 27 януари до година, а докладът вероятно ще бъде ще влезе в пленарна зала през марс 2011 година. Сега давам отново председателското място на госпожа Свенсън. Преминаваме нататък по дневния ред. Следващата точка е номер 8. Тя се нарича Освобождаване от отговорност за 2009 година. Общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3 комисия. Искам да ви напомня, че координаторите взеха решение че тъй като нямаше достатъчно време е, да се номинира госпожа Перес, която отговаря за бюджетните въпроси, да разгледа и този доклад и да даде предложение за това как трябва да работим по този доклад за освобождаване на отговорност на комисията за 2009 година. Радваме се, че госпожа Ираче Перес по отговорността да разгледа и това досие. Давам думата сега на госпожа Гарсия Перес. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да съм кратка, тъй като времето напредна. И много от колегите вече не са тук. Тук става въпрос за едно становище това сме го правили и преди, но все пак този въпрос е важен и има своя смисъл. Тук става въпрос да се подчертая два основни момента. Няколко пъти а, говорихме за интегрирания подход за равно третиране на мъжете и жените. Говорихме и за а, за бюджетите, при които трябва да се вземе предвид равенството между мъжете и жените. Съгласно договора за функционирането на Европейския съюз, трябва да бъдат приложени на практика съответните инициативи и да бъдат взети предвид тези аспекти, свързани с равенството между половете. Тези инициативи а, трябва да бъдат изготвени, приложени на практика и контролирани. Тези действия трябва да се финансират от структурните фондове е, и в тази насока ние приветстваме и други доклади, свързани с изпълнението на мерки а, е, за постигане на равенство мъже, между мъжете и жените. Но може да има и други доклади, които да са, свързани с а, е, извършването на преглед на различни сектори. Държавите членки трябва да провеждат тръжни процедури, например за обучение, проекти за обучение на жените или за прилагането на оперативни програми, които отговарят на реалността и на потребностите. Жените трябва да бъдат образовани и обучавани противен случай жените няма да могат да се интегрират в трудовия пазар, защото мерките, предприяти в тази насока, не отговарят на потребностите. Съжаляваме, че Сметната палата споменава в годишния си доклад, че няма конкретни цифри в програмата Дафне и в бъдеще са необходими по-конкретни цифри и суми. Ние говорихме за инициативите, които са свързани с, с справянето с насилие върху жените. Такива инициативи трябва да бъдат изпълнени с а, живот, трябва да бъдат а, приложени на практика и понякога има аспекти обаче, които не се прилагат изцяло. Комисията трябва да съди за това програмата да се изпълнява и да отговаря на своите цели. Искам да подчертая още нещо. Когато един бюджет се изпълнява, трябва да се вземе предвид равенството между мъжете и жените. И то през целия период на изпълнение на бюджета, а не само накрая. Тази перспектива, както казах, свързана с равенство мъжете и жените, трябва да бъде взета предвид. Благодаря, госпожо Перес. Това са много важни неща които вие споменахте и трябва да повторя отново колко важен е, е, интегрирания подход за равно третиране на мъжете и жените. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на представителя на комисията. Господин Гайерос, имате думата. Нямаме микрофон. Майк. Sorry. Yes, I would like to thank... Искам да благодаря на госпожа Гарсия Перес за проекто доклада относно освобождаването от отговорност. По първия елемент бюджет предвиден за темата за равенство на половете. Това е важно, но не трябва да има отделни бюджети по полове и това не означава, че трябва да се изразходват повече средства за жените. В доклада се казва, че трябва да има по-добро планиране и изпълнение в обществения сектор и се казва освен това, че половия аспект трябва да е по-видим при изпълнението на бюджета. Комисията естествено оценява важността на отделянето на средства за равенството на половете. В документа, свързан с представянето на годишния бюджет, има отделна част, средства, които се предвиждат за равенството на половете, когато извършваме одит, например, в рамките на Европейския социален фонд, отчитаме равенството на половете, колегите, когато правят одити, аз също съм аудитор, отчитат отделянето на средства за различни проекти за равенството на половете и дали това се прави. Естествено, винаги може да се направи нещо повече. По отношение на професионалното обучение, приветстваме казаното. Опитваме се да следваме подхода на по-добър анализ на нуждите на трудовия пазар, адекватен подбор на бенефициентите и подобряване на програмите. Естествено, имаме споделено управление, основната отговорност за критериите за подбор се пада на държавите членки. Ние се опитваме да даваме указания в комисиите по наблюдение и естествено се опитваме в рамките на мониторинга да приемем и по-добри критерии за подбор. Благодаря. Госпожа Гарсия Перес. Е, Благодаря. Искам да уверя представителите на Европейската комисия, че ние много добре съзнаваме, че поставянето на въпроса за равенство мъжете и жените на преден план не значи, че трябва да ни се дадат повече пари, а по-скоро да работим за равенството между двата пола. Разбираме това много добре. Не съм експерт по бюджетните въпроси, затова искам да благодаря на секретарята на комисията, които много помогнаха при изготвянето на това становище. Благодаря, госпожо Гарсия Перес. Крайен срок за внасяне на измененията 8 декември, гласуване в комисията 26 27 януари. а в отговорната комисия на 28 март. Благодаря. Преминаваме към точка 9 от днешния дневен ред. Добре дошла на госпожа Фиона Хал. Добре дошла в нашата комисия. Ще получим информация относно интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на дейностите по наблюдение на избори на Европейския парламент. Госпожа Хол е избрана от групата по наблюдение времето на избори на Европейския парламент да подготви доклад. Тя ще изготви и заключение и сега ние естествено очакваме с нетърпение да видим какви са тези заключения и да разберем повече информация. Благодаря много, че ме поканихте днес след обед да представя този доклад. Това е доклад за осигуряване равенството между половете в дейността по наблюдение на избори. Искам да се спра на два аспекта. А преди всичко, въпросът за равенството на половете от европейска страна, онези, които работят по наблюдението на избори. И второ, а, този проблем в страните, които са обект на наблюдение. Нека най-напред да кажа положителното, що се отнася до работата от европейска страна. Имаме добра статистика за участието на жени в е, наблюдението на избори в 2004 е, до 2009 30%, както сигурно знаете, от депутатите в Европейския парламент са жени. Ако погледнем участието на жените в работата по наблюдение на избори, трябва да кажа, че тя отговаря на тях, делът на тяхното участие в, парламента. И това въжи дали те просто са а, членове на делегация по наблюдение на изборите, дали са ръководители на подобна делегация, или а, пък става дума за главният а, наблюдаващ, а, а, назначен от съответната комисия. При всички тези функции трябва да подчертаем, че ние като жени сме участвали на е, ниво, което отговаря на нашето представителство в парламента. Още по-положително е следното. Онези, които работят е, в, в е, мисиите по наблюдение, било като дългосрочни, било като краткосрочни наблюдаващи, а, и аз много пъти лично съм установявала, че общо около половината от участниците в тези мисии са жени. Тоест, това е много положително от страна на представителите на Европейския съюз. Но ако погледнем ролята на жените в наблюдаваните страни, е, тогава картината е, е по-различна. На лице е, е редовно оценяване на участието на жените през последните няколко години и то подобна оценка се прави на две нива – първо, е, участието на жените, които отиват на избирателните отиват в избирателните а, пунктове и а, опитват се да установят, примерно, добре ли са запечатани урните, избирателните списъци в ред ли са. И в а, този стандартен списък от въпроси, които трябва да бъдат проверени, винаги фигурира и въпросът каква е ролята на жените в избирателните а, пунктове, колко, в колко от тях има жени в избирателната комисия, в колко от тях жените са начало на онези, които провеждат изборите. И т.е. имаме статистика достатъчно надежна по този въпрос. Наред с това, мисиите за наблюдение а, на изборите разглеждат в цялостният аспект на изборния процес а, и на политическото положение в съответните страни, и анализират и докладват и в рамките на тези доклади редовно се отделя внимание на ролята, която жените играят в изборния процес в тези страни. И тук положението е не толкова добро, до голяма степен смесени резултати наблюдаваме. Има на подобрение в много страни, но все още съществува загриженост за недостатъчното участие на жените в изборния процес. На много места наблюдаваме достатъчно добро участие на жените като участници в избирателната комисия и така нататък. Но когато стана дума за участ... цялостното участие на жените в политическият процес, резултатите са смесени. Общо взето се казва, че жените трябва да са около една трета от членовете на даден парламент, за да имат критична маса и да могат да влияят върху решенията на този парламент. Но резултатите от нашите наблюдения показват, че това съвсем не е така. Трябва обаче да бъдем внимателни, тъй като ние, разбира се, в Европа съвсем не сме безупречни в това отношение. И когато погледнем европейските парламенти, може да видим някои отлични примери за участието на жени. 46% в Швеция, 40% в Финландия, но има и лоши примери. Примерно в Великобритания, страната от която аз идвам, там само 22% са жени от депутатите за жени. Значи, когато правим заключенията си, трудно е да се каже точно какво трябва да се направи, защото този въпрос, този проблем не сме решили дори в Европа. Затова а, а, бих предложила следното. При подбора на наблюдатели а, и при, при тяхната работа да продължаваме да, да, да поставим ударението върху този въпрос. Не само когато гледаме дали са добре запечатани урните, но когато разговаряме на място с хората, много важно е да продължим да повдигаме този въпрос, защото понякога ние обръщаме повече внимание на някои а, страни на изборния процес, а други въпроси изглеждат не са чак толкова важни. Струва ни се понякога, че не е толкова важно да питаме каква е ролята на жените. Опитваме се да избегнем трудните политически въпроси, щекотливите въпроси. Но а, мисля, че е много важно във всички случаи да продължим да повдигаме този въпрос, защото когато повдигаме този въпрос, в рамките на политическия диалог ще можем да запазим въпросът за ролята на жените на дневен ред. Е, и този въпрос ще бъде така осъзнат като важен, важен проблем. Не само за нас, той е важен за всички. Благодаря. Много ви благодаря за това толкова интересно резюме. Докладът е много важен. Става въпрос за демокрация. Има едно разделение от една страна европейските държави, от друга страна другите държави. Радвам се, че в резюмето се каза, че виждаме къде е проблема у нас и е важно да разрешим проблема първо в нашия двор, за да можем да въздействаме и на другите държави. В а, моята папка имам а, това резюме. Много е важно да го раздадем на всички членове на комисията, защото тази тема е изключително важна за нашата комисия. Всички трябва да могат да разберат отчасти как изглеждат нещата и отчасти какви са възможните мерки. Много ви благодаря не само за презентацията днес в залата, но и за този материал, който ще разгледаме от името на комисията. Много ви благодаря отново, госпожо Хол. Госпожа Моран поиска думата. Е, just un tout petit mot, parce que... Само една дума, тъй като вие повдигнахте един извънредно важен проблем. И мисля, че в интерес на работата на нашата комисия е да поставиме е, ударението въпроса за мястото на жените в политическите партии. Защото а, е, споделям това, което каза госпожа председателката функционирането на демокрацията и мястото на жените в функционирането на една демокрация е нещо много важно, но това място в демократичния процес минава през мястото на жените в политическите партии. А, той има решаващо значение. Uh, yes, Госпожа Хол. Да, така е. Това е един от въпросите, които ние задаваме, когато се срещаме с политическите партии. Какви мерки прилагат те, за да гарантират, че жените са представени сред а, кан... кандидатите а, по време на изборите. Може да си представите, че е, мерките са от най-различен характер. В някои държави има определен брой места, които са отредени на жените. В други страни може да има окоръжаване и окоръжителни мерки, именно да не се изискват много големи суми за депозит. защото в някои държави да се намерят такива средства, средства за депозит може да е много а, трудно. И така, че една такава мярка може да е една много положителна а, стъпка в правилната а, посока. Ние когато водим разговорите с тези политически партии, ги питаме дали въобще предприемат някакви мерки, за да засилят участието на жените. Относно количественото измерение, понякога има мерки, които, насто... които настояват за това определен процент от жените да участват, но въпреки всичко да не са поставени на челните места в избирателните листи или да не са сред изявените кандидати в тези листи. Благодаря ви. Много благодаря, госпожо Хол. Така, преминахме през предвидения дневен ред за днес след обед. Утре продължаваме заседанието в 9 часа. Имаме няколко гласувания, направихме промени в дневния ред. Искам да благодаря на секретарията и на преводачите за работата по време на днешното заседание. Утре ще се видим в 9 часа. Благодаря ви за днес.